Първото гласуване е по доклада на госпожа Регнер искане за снемане на имунитета на Стив Брила. Господин Колбърн, процедурен въпрос. Благодаря, госпожо председател. Аз съм дълбоко обезпокоен. Предполага се, че има имунитет в този парламент. Обаче непрекъснато снемаме имунитет на един от нашите членове, на един от депутатите. Аз не се интересувам дали някой е фашист, комунист, демократ или какъвто и да било. Аз искам да защитавам техните права и ще се кача на барикадата. Продължаваме да снемаме имунитети. Тоест, имунитет е вече лишен от смисъл. Така че няма смисъл да има свобода в този парламент при условие, че няма защита. Бих искал да насърча депутатите да не продължаваме да снемаме имунитети. Е, просто защото той е член на Националния фронт във Франция. Това не е достатъчно основание. Председателката, господин Кобърн, мога е, да ви уверя, че дискусията е проведена в Комисията по правни въпроси на парламент. Но отбелязвам това, което казахте. Сега гласуваме с дигане на ръка. Кой е за предложението? Кой е против? Кой се въздържа? Приема се. Then we come to the vote on um, Пристъпваме към гласуването е, на госпожа Чока. Споразумение за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Бразилия. По именно гласуване, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Yes. Adopted. Да, приема се. Следващото гласуване е по специалната комисия за пестицидите, създаване на специална комисия относно процедурата на Съюза по разрешаване на, институци... на пестицидите, отговорността на комисията, брой на членовете и мандат. Гласуваме с дигане на ръка. Кой е за това предложение? Кой е против? Кой се въздържа? Приема се. Пристъпваме към доклада на господин фон Тюн и Хохенштайн блокирането на географски принципи и други форми на дискриминация възоснова на националността, мястото на пребиваване или място на установяване на клиентите. Е, първо, гласуваме по две предложения по отхвърляне на предложението на комисията. Изменение 67 и 68. Те са еднакви. За, против. Въздържали се. Отхвърлят се. Пристъпваме към временното споразумение, изменение 70-то от съответната комисия. По именно гласуване, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Остава да гласуваме е, по позицията на комисията изменение 69-то. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Стигаме до доклад на госпожа Гърлинг. Разхо е ефективни намаления на емисии и нисковъглеродни инвестиции. Първо гласуваме по временното споразумение, изменение 166 по именно гласуване, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Остава да гласуваме по позицията на комисията. Изменение 167 за, против, въздържали се. Приема се. Така, отново парламентът не е приключил първото си четене. Стигаме до доклад на господин Фернандес. Годишен доклад на Европейската Централна банка за 2016 година. Първо, трябва да гласуваме по параграф 2 в първоначалния текст. По именно гласуване, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Параграф 7. Изменение 13. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 7. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Първо изменение за. С дигане на ръка. Кой е за? Против? Кой се въздържа? Отхвърля се. Гласуваме осмо изменение по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 14-то изменение по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 26, първоначален текст. А, окей, сори. Председателката се извинява. Параграф 18 и изменение 9. По именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 15-то изменение по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме първоначалния текст на две части. Първа част. Параграф 18 и поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Второ изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Десето изменение по именно гласуване. Десето изменение по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 16-то изменение по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Стигаме до параграф 26 на 3 части. Първа част по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Нека проверим. Край на гласуването. Приема се. Трета част за, против, въздържали се, приема се. Трето изменение е по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме първоначалния вариант на параграф 27 на три части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Трета част. създигане на ръка. За против, въздържали се, приема се. 11-то изменение е по именно гласуване, начало на гласуването. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 19-то изменение е за. Против. Въздържали се. Приема се. 31 параграф, първоначален текст с поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Параграф 32, първоначален текст на три части, първа част за. Против. Въздържали се? Приема се. Втора част. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. И трета част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 35. Първоначален текст на три части. Първа част. За против, въздържали се, приема се. Втора част, по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Трета част за, против, въздържали се, приема се.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 40 параграф, изменение 17, то поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Първоначален текст. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 12-то изменение на параграф 44 по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Четвърто изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 18-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Параграф 45 и 5 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. След параграф 46 изменение 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Така, сега гласуване на цялостната резолюция, по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Adopted. Congratulations, Mr. Fernandez. Приема се. Поздравление, господин Фернандес. Next we will vote on... Сега пристъпваме към доклада на господин Бузек ускоряване на иновациите в областта на чистата енергия. Гласуваме на резолю... по резолюцията начало на гласуването, по именно гласуване, край на гласуването. Резолюцията се приема. Поздравления! Гласуването приключи. Председателката, моля всички да напуснат залата, за да пристъпим към обясненията на вод.